Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine... Уважаеми колеги, госпожи и господа, искам да поздравя с добре дошъл номинирания за комисар в областта на космоса и туризма, както и транспорта, господин Марош Шевчович. Целта на това изслушване е да видим доколко кандидат е компетентен, независим и отдаден на европейската идея. Ще видим и доколко той е запознат с бъдещия си портфейл. Членовете на комисията ИТРЕ по промишленост участват в това изслушване. Те ще задават въпроси, свързани с политиката по овладяване на космоса. Господин Шевчович вече отговори на вашите писмени въпроси. Те са раздадени на всички членове на съответните езици. Преди да дам думата на номинирания за комисар, нека да направя няколко коментара относно процедурата. Ще действаме по принципа на пинг-понга. С други думи, отговори ще се дават веднага след зададените въпроси. Имаме два кръга от въпроси. В първата група ще участват координаторите. Всеки от тях ще има по 5 минути. Втория кръг от въпроси е за други членове. Те ще получат по 3 минути. Часовника ще върви отзад напред. Не забравяйте, че нямаме кой знае колко време. Ще виждате течащото време на екраните. Ще ви прекъсвам, ако не спазвате отреденото ви време. Същото въжи за номинирания за комисар, така че моля да се придържате към времето, което ви е отредено. В първия кръг от въпроси координаторите ще имат 5 минути. въпроса не трябва да бъде по-дълъг от 2 минути и след това комисаря ще трябва да отговори веднага. Неговия отговор не трябва да бъде по-дълъг от 3 минути. Моля да не забравяте това. Тоест, колкото по-дълъг е вашия въпрос, толкова по-малко време ще има комисаря за отговор. Знаем, че мъдростта върви ръка за ръка с краткостта, ако не сте използвали цялото си време за въпрос, ще имате право на допълнителен въпрос. Допълнителният въпрос обаче може да бъде само свързан с първия въпрос. Ако втория въпрос е различен от първия по своя характер, ще трябва да ви прекъсна като председател. Във втория кръг от въпроси ще дадем по 3 минути на останалите членове на комисиите. Още веднъж повтарям, колкото по-кратък е вашия въпрос, толкова повече време ще има номинирания за комисар за отговор. Във втория кръг ще позволя допълнителни въпроси, само ако има поне една минута останала от общо отпуснатите три. В заключение, нека да изтъкна, че има превод на всички официални езици. Всички оратори могат да се изказват на родния си език. Е, комисаря има право да отговаря на който език поиска. Моля ви да не забравяте за преводачите. Не говорете твърде бързо, за да може да се преведе напълно това, което искате да кажете. Изслушването се излъчва в интернет и по-късно ще бъде налично и под формата на запис. Може да се обръщате към нас в Twitter с хештаг EPHearing. След тези практически съобщения давам думата на комисар Шевчович. Той е номиниран за комисар и сега ще има възможност да представи своето уводно слово. Не повече от 15 минути. Много се радваме, че сте дошъл, господин номиниран за комисар. Ще говорите за мобилността в Европа. Ако искаме да има растеж в Европа, трябва да има мобилност и